Mesdames, Messieurs, Дами и господа, предлагам ви да започнем работа. Моля ви за тишина. Нека всички, които желаят да продължат разговорите си, да го направят е, отвън. Сега обявявам нашата междупарламентарна сесия за открита, като благодаря на председателя Ван Румбой, председателя Баросо, заместник председателя Питела ще ги приеме от името на председателя на Европейския парламент и всички членове на национални парламенти и колегите от Европарламента, които приеха да дойдат на тази междупарламентарна конференция, на всички тях благодаря. Това е, се случва за първи път. Европейския парламент през декември миналия месец реши да допълни новата процедура, така наречена европейски семестър, с въвеждането на среща между представителите на всички национални парламенти, на всички засегнати от економическа, бюджетна и социална политика комисии и съответно в случая в парламента става въпрос за комисията на госпожа Болс, комисията на госпожа Берес по заетостта и комисията, която аз имам честа да председателствам. Тези три комисии поканихме съответните комисии на националните парламенти за обмен на идеи. По известен начин една подобна среща предварително въвежда процедура по член 13 от новия бюджетен договор, който предвижда координирането на бюджетните политики, на економическите политики на държавите, които подпишат този договор, да могат съответно да се съпътстват с парламентарен дебат. Факта, че вече не можем да си е, мислим за изолирани бюджетни политики, не може всеки у дома да прави собствена политика и освен това става ясно, че не може да има ефективен и траен, поли, трайно политическо съгласие, независимо дали в съвета или в еврозоната, без парламентарна подкрепа, без парламентарен дебат. Знам, че председателя Ван Ромбой, но също така и председателя Барозо постоянно наблягат на това и правят конкретни предложения в тази посока. И така не след обед ще започнем с пленарно заседание, по време на което ще се изкажат председателите на трите институции и след това, след встъпителните им думи, ще има въпроси и отговори. Председателя Ван Ромпой ще приеме първите е, въпроси, защото ще трябва малко по-рано да напусне. А през втората част ще се разделим на два семинара. Единия посветен на бюджетната дисциплина, а втория по-скоро на подкрепата за растежа. До вечера ще вечеряме заедно е, с председателя Шулц и утре продължаваме с пленарно заседание сутринта, за да видим как възоснова на новия договор можем да осъществим, да реализираме тези нови правни е, инструменти, за да възстановим европейската економика и да подготвим периода след кризата. Още веднъж благодаря и сега давам думата на заместник председателя Питела, който представлява председателя Шулц. Grazie Presidente Lamassur, do anch'io il benvenuto. Благодаря, господин Ламасур. И искам да е, пожелая добре души на всички присъстващи от името на председателя Шулц и разбира се от мое собствено име. Добре дошъл на председателя Ван Ромбой, на председателя Барозо. Господин Шулц не е тук, но това е защото имаше други заседания. Като се има предвид е, как се развива економическата криза, настоящата среща днес е много важна. Дава ни възможност на нас, парламентаристи в Европа и в националните парламенти и в Европарламента, както и на членовете на комисията, да говорим заедно за економическата координация в Европа, да видим какъв е натрупания опит в продължение на 10-те години на съществуване на економическия паричен съюз и да видим какви са грешките, които сме направили защото наистина кризата показа, че трябва много по-ефективно економическо управление. Европейския семестър е наистина правилният път, по който ние сега трябва да поемем, за да постигнем тези цели. И по-специално е, държавите в еврозоната е, споделят е, една обща отговорност. Ясно е, че първо има абсолютна необходимост да осигурим легитимността, политическата легитимност на този процес. И за да бъдем съвсем ясни, това означава, че Европейския парламент и националните парламенти не могат да бъдат изключени от избора в економическото управление. Изборите, които се оперират от това управление. Второ, трябва да се гарантира ефективна координация – и това не трябва да бъде проста бюрократична процедура. Европарламента не скри недоволството си пред съвета, който възприе начин на борба срещу кризата, който се основаваше върху дисциплина, бюджетна дисциплина, но много по-слабо върху необходимите инструменти за насърчаване на заетостта, за инвестиции които да могат да възстановят економиката. Господин Ванобой, господин Барозо, действителността сочи, че економиката е много по-зле, отколкото се предвиждаше. Във връзка с мерките за Гърция, Италия, Португалия. И за това трябва националните парламенти да бъдат много по-силно включени в европейския семестър, и да отговорят на необходимостта от демократична легитимност. Трябва да предложим изход от кризата, който да бъде ефективен и споделен. Политиката на европейския семестър трябва да бъде основана на политически дебат и форума, където той може да се провежда е тук в една такава деликатна ситуация наистина трябва да се сложи ред в сметките, но трябва да сме и амбициозни в политиките си. Трябва да имаме дългосрочни цели. И за това националните политики и целите в националните програми за реформи трябва да се осъществяват на адекватно равнище, за да можем да постигнем основните цели от стратегията Европа 2020 година. Необходимо е Европейската комисия да види кои са държавите, които не вървят по посока на хармонизация на вътрешния пазар и които използват задължително и, и се налага задължителни мерки, за да могат съответни сектори да се развият, така че да се избегне възпрепятстването на съответните политики. Трябват задължителни механизми за новите ресурси, мисля, например, за данъка върху финансовите сделки, но и други. Господин Барозо, господин Варон Пой, господин Ламусур, уважаеми колеги, трябва да работим всички заедно, за да се справим с предизвикателствата пред еврозоната и Европейския съюз. Влушаването на економическите данни са сигнал, че ние трябва много бързо да променим програмите си, като вземем решителни мерки по посока на растежа. Надявам се, че писмото, подписано от 12-те държавни правителствени ръководители, което ви бе изпратено на вас, господин Варомпой, е първа стъпка и именно в тази нова посока. Благодаря ви и ви желая отлична работа. Благодаря ви, е, господин председател. Искам да кажа на всички участници, че ако искат да задават е, въпроси от, на всички оратори тук от панела, трябва да го направите писменно. Раздали ли сме ви по масите формуляри. Някои от вас вече са го направили. По този начин ще можем да организираме дискусията. И ще напомням на всички, че не можете да говорите повече от 3 минути. Сега давам думата на господин Варно Пой. Благодаря ви, господин председателю. Уважаеми членове на националните парламенти, уважаеми членове на Европейския парламент. За мен е удоволствие да мога да кажа няколко думи на това важно събитие. Тази среща днес и утре сама показва, че времената се променят. Вижда се, че има все по-тесни връзки между европейската и националните политики. В миналото, ако трябва леко да преувелича, европейската общност съществуваше на една планета, а националните политики бяха на 6, 9, 12, 15 други планети. Това вече не е така. Кризата с държавните дългове показва, че съюза това сме всички ние. Тук, сега, в живота на всеки човек. Европа не е една велика абстрактна идея за бъдещето. Не, това е нашия ежедневен живот. Взаимните ни връзки се виждат по-явно от когато и да било. И ето защо имаме и съвместна отговорност. Съвместна отговорност за правителствата и институциите, за да се премине отвъд кризата, съвместна отговорност на националните парламенти и на Европейския парламент. От началото на кризата в Гърция Събитията ни накараха да приемем важни решения, в които да участват всички национални лидери. Чрез своите национални лидери, националните парламенти също получиха по-голяма роля в ежедневното управление на еврозоната. Обърнете внимание само на преговорите по последния пакет за Гърция. Парите на данакоплаците бяха заложени на карта – макар че европейския бюджет е общо взето ограничен, това беше единствения инструмент, с който разполагахме. Европейския парламент изигра много важна роля. Той продължи да настоява за приемането на така наречения пакет от 6 мерки – Каквото и да било решение взето в Ирландия, Португалия, Германия или в която и друга страна, оказва влияние. Затова всички национални парламенти се превърнаха в европейски институции. Това е политическа взаимозависимост. Решенията на един участник засягат съдбата на всички останали. Съответно, Липсата на отговорност по отношение на фискалната политика застрашава всички. Кредиторите и длъжниците трябва да работят заедно. Економиките на страните извън еврозоната зависят от економиката на еврозоната. Съответно, ние осъществяваме един общ проект. Особено у нези, които са в еврозоната, дори и решенията да се взимат в национален план. Защото всяко едно решение засяга общото благо. Как стигнахме до тук? Някои биха казали примирено, че националните лидери действат за общото благо само когато са притиснати от събитията, а не водени от убеждения. Всъщност, Естествено, че събитията могат да оказват своето голямо влияние. Идеите ръководят хората. Тежките обстоятелства ги карат да действат. Когато говоря за национална и европейска отговорност, аз мисля, че има две причини защо се пое такава обща отговорност. Първо, защото на карта бяха заложени огромни средства – Кризата с дълговете, както и банковата криза през 2008 година, беше свързана с използването на средства на дъннокоплаците под формата на гаранция за заемите. Като се има предвид, че бюджета на Европейския съюз представлява около 1% от БВП е, на страните, той не можеше да се намеси. Затова държавите членки трябваше да действат. Съответно, такива суми като 500 милиарда или повече от 5% от бюджета на еврозоната, трябва да са обекти и бяха обект на решения на най-високо политическо ниво. Много премьер-министри се осланяха на своите финансови министри, но така или иначе се събраха тези средства. На второ място, когато имаме криза, стигаме до лимита на институциите, на които е прехвърлена компетентност или правомощие. Сега сме в една непозната ситуация. Естествено, имаме Европейския съвет, имаме 27 държавни и правителствени ръководители и те трябва да изиграят своята роля. Не всички са доволни от това положение, някои се считат за изолирани, Други казват, че се обръща гръб на традиционния общностен метод. Аз обаче виждам и други нюанси тук. През последните две години работехме така, че за да че да гарантираме, че европейските институции ще продължат да съществуват в тази атмосфера на взаимна зависимост. И независимо от междуправителствената голяма роля тук, Работата, която постигнахме, се дължи и целите, които постигнахме, се дължи и на централизацията по някакъв начин. Ще дам няколко пример. Централизирането на властта. Европейския съд ще контролира използването на така наречената дългова спирачка. Европейския парламент ще има ключова роля при изграждането на така наречения пакет от 6 мерки, който е гръбнака на цялото начинание – в трите основни опита на Европейския съюз за осъществяване на по-добро економическо управление, групата, която аз председателствах по отношение на економическото управление, както и групата по така наречения фискален пакт, е, всички тези формации работиха заедно, за да се създаде една стабилна европейска рамка. Когато говорим за бюджетните политики, всеки признава, че бюджетната политика е в интерес на всички. Общата бюджетна политика. Разпределянето на труда тук е ясно. Държавите членки определят какъв е тавана на задлъжнялостта и на дефицита, а на европейско ниво се решава как да се изразходват европейските средства. Държавите членки запазват своя суверенитет, стига естествено националните политики да не застрашават финансовата стабилност на цялото. За да не се стига до там, страните с твърде голям дефицит ще сключват споразумение с комисията, за да се намали дефицита под този таван от 3%. Независимо от всичко, има известно неспокойствие сред европейските политици относно тези нови правомощия на Европейския съюз. Така или иначе, последните събития обаче показват, че може да се придаде европейско измерение на всяка една инициатива, която подемаме. Европейските депутати трябва да разговарят постоянно с а, своите колеги от националните е, държави. Един член на Бундестага може да извлече голяма полза, ако разговаря с колеги от Словения, например, или от други страни. Новото фискално споразумение, както каза председателя току-що, дава възможност за срещи на комисиите по бюджети в рамките на Европейския парламент. Дори и този форум да не взима решение, той е важен, тъй като той е форум на промяната, форум, който отваря очите. Аз лично смятам, че от интерес за всички, включително и от интерес за Европейския парламент, този форум да работи. Като външно лице понякога оставам с впечатлението, че Европейския парламент и националните парламенти живеят в различни светове. Единия винаги иска да има по-голяма интеграция, а другия поставя ударението върху поставянето на спирачките и върху вътрешните проблеми. Ето защо е важно да осъзнаем каква е гледната точка на другия. Тази година за втори път се провежда така наречения европейски семестър. То обаче вече беше значително укрепен от последната година насам. Календара остава един и същ. Имаме проучване на Комисията за растеж. То се появи през ноември 2011 година. След него се преминава към националните програми за реформи и накрая съвета, Европейския съвет през юни, който приключва цялото начинание. Но по време на този процес ние получихме по-стабилен инструментариум. Най-вече поради влизането в сила на така наречения пакет от 6 мерки във връзка с бюджетния и макроекономическия надзор. Нека да кажа, че тези мерки не се прилагат в такава голяма степен за държавите, които не са членки на еврозоната. За тях новите санкции не се прилагат. Както знаете, комисията наблюдава сега бюджетния цикъл на всички страни, които имат свръх дефицит. По този начин ще има възможност за по-добър диалог между националните парламенти. В рамките на Европейския семестър комисията оценява макроекономическите политики, а не само фискалните въпроси. Например, ще се взима решение за това дали да има допълнителна отчетност във връзка с 12 държави, държави като Швеция и Дания, например. Съвета може да направи препоръки към държавите членки за премахване на дисбаланса в счетоводството, в сметките, ако предприятите до сега мерки не работят. Всичко това, тази структура отразява новата политическа реалност в Европа след кризата. Всички разбрахме, че онова, което се случва в една страна, засяга всички останали, всички съседи, особено в рамките на еврозоната. Тук може да става въпрос за бюджетния дефицит, но може да става въпроси за различни економически политики, като например мерки свързани с трудовия пазар. Те засягат всички. Затова комисията трябва да разбере за какво точно става въпрос. До нея трябва да се допитат държавите членки, ако те смятат да въвеждат някаква мащабна реформа, за да се разбере какво ще е евентуалното въздействие върху еврозоната като цяло. Ето, тази взаимно зависимост мога да я формулирам в едно изречение, една фраза. Един за всички, всички за един. Парламентите имат отговорност да се адаптират към това ново положение. Понякога някой казва, че приемаме решение при закрити врата. Аз не смятам, че което и да било правителство или борт на директори ще вземе важни решения с камери насочени към, към тях. Но ние така или иначе взимаме решенията, като сме чули всички гледни точки. На срещите на Европейския съвет чувстваме присъствието около масата на всички парламенти, които вие представяте. Не само, че изслушваме председателя на Европейския парламент в началото на всички наши заседания, един парламент, пред който се отчита колегата председателя Барозо, но и много държавни ръководители се позовават на позицията на своите парламенти, когато говорят за известни изменения, например. В тази връзка трябва да кажа, че аз съм единствения в залата, който няма парламент. Аз съм обаче политик от дълги е, години и е, е, съм бил и председател на парламента на своята страна и това ми липсва. За съжаление имаме само 27 е, парламента, 27 парламента демократично избрани. Уважаеми членове на националните парламенти и на Европейския парламент, 60 години интеграция ни научиха, че Европа не се изгражда, като се всява раздор между държавите членки, а когато се посяват семената на разбирателството. Когато имаме криза, трябва да има известен тласък, натиск. В хода на тази криза постигнахме едно ново ниво на сътрудничество. Нещо като европейски вътрешни работи. Европа вече е обект на вътрешната политика. И ето защо трябва да има такива диалози като днешния. Благодаря. Благодаря, господин председател. Мисля, че след тази среща, ако мога да си позволя, ще бъдете наистина по-слабо, не толкова разочарован. Сега давам думата на председателя на Европейската комисия, господин Баросо. Господин председател, господин заместник председател на Европейския съвет, уважаеми членове на национални парламенти и на Европейския парламент, за мен е чест да присъствам днес на откриването на междупарламентарните разисквания за европейското полугодие. Приветствам инициативата на Европейския парламент във връзка с организирането на тази среща. Особено съм удовлетворен, че имам възможност да разменя мнения с представители именно на националните парламенти, тъй като националните парламенти в процеса на провеждането на реформа играят ключова роля в междупарламентарния процес. Като се има предвид взаимосвързаността в днешния свят, междупарламентарният процес има особено голямо значение. Активизирането на отношенията, на паралелите между европейския демократичен процес и националния демократичен процес укрепва демокрацията. Междупарламентарният процес процес предотвратява разпространението на кризата и в други държави членки. Във връзка с това европейското полугодие е основен елемент от нашите мерки за справяне с кризата. То увеличава и тяхната демократична легитимност. Днес ще се спра върху три точки. Първо, значението на европейското полугодие в действията ни в отговор на економическата и финансова криза. Второ, значението на полугодието за предотвратяването на подобни кризи в бъдеще. Трето, мерките, които можем да предприемем за усъвършенстване на процеса, както по отношение на демократичния му елемент, така и по отношение на економическия му аспект. По първата точка. Европейското полугодие цели хармонизиране на европейските бюджетни и структурни политики с националните политики, както и хармонизиране между националните политики на етап подготовка. Така ще се предотвратят дисбаланси. Господин Ван Ромпой подробно се спря върху това. Аз само ще спомена, че през ноември миналата година започна европейското полугодие. Тогава бе публикуван годишният преглед на растежа за 2012 година с пет основни точки. Първо, укрепване на ръста, насърчаване на конкурентоспособността и на заетостта. Тези мерки бяха единодушно подкрепени от всички членове на съвета. В четвъртък държавните и правителствени ръководители ще се срещнат тук в Брюксел с мен. Срещата ще бъде председателствана от председателя на Европейския съвет. Ще говорим за предизвикателствата, пред които сме изправени. С това ще започне и вторият етап от европейското полугодие. На този етап националните парламенти ще представят своите национални програми за реформа. Европейското полугодие е част от един общ процес на изготвянето на общи насоки, на намирането на общи и приложими решения на проблемите, пред които сме изправени. Какво имам предвид с взаимна подкрепа? Имам предвид предоставянето на постоянни насоки от страна на съвета и на комисията – тъй като сме изправени пред едни и същи проблеми, проблеми общи за целия Европейски съюз. В рамките на тази взаимна подкрепа ще се провеждат двустранни срещи с представителите на националните парламенти. На тези срещи ще се предоставят целенасочени индивидуални препоръки, Комисията ще прави посещения на място в девете държави с най-големи проблеми, например в областта на разходването на средствата по структурните фондове. С други думи, Цялостният процес включва не само стандартни мерки за макроекономически надзор и прилагане на макроекономически мерки. Той включва и обмен на мнения за економическите политики, така че да осигурим по-устойчив растеж. Второ, обвързването на европейското полугодие с цялостната економическа структура в Европейския съюз и с стратегията Европа до 2020 година ще изиграе основна роля при възстановяването на растежа и доверието. Не може да има растеж без доверие. Не можем да излезем от кризата без растеж. Ето защо искам да наблегнем върху устойчивия растеж. Една от основните области за бъдещи мерки, които се отчитат от всички политически лидери, е осигуряването на устойчивост в държавите членки, поемането на политическа отговорност, така че амбициозните мерки, които сме заложили, да могат да бъдат легитимирани и политически. И така, крайната ни цел е осигуряването на растеж, т.е. фискалната консолидация не е само цел – много е важно гражданите да осъзнават какви цели преследваме всички ние в рамките на реформите, така те ще знаят и защо трябва да направят определени жертви. Много е важно гражданите да са запознати с мерките, които предвиждаме, така те ще осъзнаят и, че жертвите ще бъдат разпределени справедливо. Втората точка, върху която искам да се спра. Как европейското полугодие може да предотврати бъдещи кризи? Една от основните полуки, които се извлякохме от настоящата криза, е, че економиките ни са взаимосвързани, както на ниво Европейски съюз, така и в световен мащаб. Тоест, случващото се в една държава може да има огромно въздействие върху други държави. И наистина, погледът на света е насочен в момента към еврозоната и към Европейския съюз. Това показва високото ниво на взаимосвързаност на економиките в световен мащаб. Европейският съюз гради единния вътрешен пазар. Това е един основен източник на потенциал. Сигурен съм, че без единния вътрешен пазар кризата щеше да е много по-тежка. Но единият вътрешен пазар предполага и по-високо ниво на отговорността. Ето защо трябва да се подобри цялостната система, така ще предотвратим разпространяването на кризата от една държава в друга, така както го наблюдаваме от 2008 година насам. Нека посоча категорично, че държавните, националните бюджети спадат към прерогативите на държавите членки. Този бюджетен суверенитет ще бъде запазен и в бъдеще. Целта на европейското полугодие е да се създаде платформа за ранно установяване на потенциални недостатъци, на потенциални източници на дисбаланси. Тази платформа ще осигури и осигуряването на повече информация. И мисля, че когато имаме повече информация, ще можем да допринесем и за вземането на решения на национално ниво. Така ще се избегнат потенциални дисбаланси, ще се избегне и разпространението на кризата от една държава към друга. Знам, че някои се отнасят скептично към разглеждането на проектобюджетите на държавите членки на ниво Европейски съюз. Но нека посоча, че и всяко едно от решенията, които се вземат тук в Европейския съюз, е обект на много строго наблюдение от страна на външни субекти. Трябва да вземем предвид и колко голяма е взаимосвързаността на действията ни в бъдеще, за да осигурим общо бъдеще за всички ни, трябва да се възползваме от общия потенциал, с който разполагаме, в това число и от потенциала на единия вътрешен пазар. Трето, европейското полугодие ще осигури усъвършенстване на цялостния процес. Едно такова усъвършенстване не може да се постигне отгоре надолу. То трябва да включва всички заинтересовани страни, ето защо приветствам докладите, представени миналата година през февруари. Това бяха доклади, представени на пленарните сесии за действието на европейското полугодие. Установихме, че процесът в рамките на полугодието трябва да се усъвършенства. Затова още миналата година през ноември комисията публикува годишния обзор на растежа, така че да има достатъчно време за неговото разглеждане до съвета през пролета. Трябва да се предприемат и мерки на място с цел увеличаване на конкурентоспособността. Аз и напълно оценявам смелите реформи, които предприемат държавите членки в тази област – Установявам също така, че има проблеми в някои области. Така, например, предприяти са много строги мерки за фискална консолидация, но все още се изостава с реформирането на данъчните системи, на пазара на труда. Не са предприяти и достатъчни мерки за отварянето на определени отрасли. Това са мерките, върху които се съсредоточава комисията в индивидуалните препоръки към държавите членки. Знам, че мерките, които препоръчваме, може да са оспорвани, но те са абсолютно необходими за възстановяване на конкурентоспособността и растежа. Затова ви призовавам да осигурите взаимодействие с европейските структури при прилагането на европейското полугодие. Призовавам ви на ниво избирателни райони и национални парламенти да наблегнете на необходимостта от прилагането на полугодието което ще се отрази благоприятно върху целия Европейски съюз. Като се има предвид стратегията 2020, мисля, че е особено важно държавите членки, не само в лицето на националните парламенти, но и в лицето на регионите и социалните партньори, да поемат активна роля. Неведнъж сме наблягали на това, че понякога почти няма връзка между това, което се обсъжда и решава тук в Брюксел и ответните мерки, които се предприемат на ниво държави членки. Трябва да се засили взаимодействието и диалогът между двете страни националното равнище и европейските институции, за да можем да осигурим устойчив растеж, който да се отразява благоприятно и върху заетостта. На следващата среща на съвета ще обсъдим именно такива мерки, като например проектните облигации. При изготвянето на следващата многогодишна финансова рамка ще обсъдим използването на различни ефекти на лоста, като например структурните фондове, Европейската инвестиционна банка и други подобни възможности за създаването на инфраструктура в редица области. Когато говоря за растеж, то имам предвид не само необходимите реформи, а и адекватен размер на институ... инвестициите извинете, на европейско равнище. Трябва да се заделят и адекватни ресурси за смягчаването на отрицателните последици от някои от мерките за реформа, които ще предприемем. Виждате, че процесът на европейското полугодие включва редица ключови елементи – така той ще насърчи осигуряването на особено важен потенциал, ще осигури мобилизирането на всички наши потенциални възможности и ресурси. За тази цел трябва да се осигури взаимодействие между националното и европейското равнище, както в краткосрочен план, така и за осигуряването на дългосрочен устойчив растеж. Ако успеем да обединим ресурсите и инструментите на национално и европейско равнище, ще бъдем по-силни в бъдеще. Трябва да се постигне синхронизация между националното и европейското равнище. Същевременно трябва да се засилят и правомощията на европейско равнище по отношение на економическата и бюджетната координация. Имаме право да си поставим активни, амбициозни извинете цели в тази област, така ще укрепим и демократичната си легитимност. Мисля, че днешното събитие ще допринесе значително за постигането на тези ни цели. Благодаря ви за вниманието. Много благодаря, господин председател на комисията. Сега ще преминем към дебата. И така както и председ... И тъй като председателя Ван Рупой ще трябва да ни напусне след малко, ви предлагам е, да започнем с първа серия от три въпроса, на които Ван Румпой ще отговори и след това ще продължим, но моля наистина всички да сме дисциплинирани и съответно да не се говори повече от 2 или 3 минути, ако искате наистина дебата да се състои Първото желание за изказване е господин Марини от Френския сенат. Благодаря, господин председател. Господа председатели, уважаеми колеги, това заседание наистина може би представлява предварителното прилагане на член 13 от бъдещия договор. Възможно ли е да ни кажете каква е вашата идея за тези периодични срещи? Дали просто ще бъдат информационни срещи, дали ще бъде просто камера за регистриране на, на, на важни неща, дали ще бъде място за технически контакти, възможност за създаване на работни групи, за задълбочаване на определена тематика. Мисля, че всички очакваме подобни пояснения. Освен това, тъй като става въпрос за методи, за понятия, които се използват от европейския семестър. Ние всички в нашите национални парламенти наблюдаваме, че тези понятия стават все по-сложни и те е, опират винаги до макроекономически анализ, който е все по-сложен. Така че съвсем разбираемо се налага да създаваме е, независими бюджетни комитети в нашите държави. Много често се питам защо на общностно равнище обаче не се предвиди такъв подход. Два примера преди да приключа. Във връзка с е, структурното салдо, което препраща към оценка на економическия цикъл е, където се налагат корекции. Няма ли да сме в по-добро положение? И няма ли наистина да имаме по-добро усещане за равнопоставеност, ако цифрите не се установяват само от комисията, ако има външна неутрална експертиза. И последния аспект, и всъщност с това давам пример доклада на комисията от 14 февруари във връзка с механизма за предупреждение, така както и други наблюдатели, аз си помислих, че след като става въпрос за текущия излишък, факта, че се определя границата на 6 пункта от БВП е наистина уместно решение, след като нашия германски партньор има текущ излишък от 5,9 пункта. Разбира се, този въпрос е доста ироничен, извинете за което, но той препраща към търсенето на равнопоставеност и съответната необходимост във времето да имаме някакви неутрални референции за експертиза, към които едните и другите да можем винаги да се е, обърнем и да се опрем на тях. И според мен това е абсолютно очевидно. Много благодаря, господин Марини. Обеден съм, че нашите двама председатели ще пожелаят да отговорят на този въпрос. Сега давам думата на председателя на финансовата комисия на Белгийската камера. Mais je me réjouis évidemment. Радвам се, разбира се, от провеждането на това заседание и от присъствието на председателите Ван Ромпой и Барозо. И се надявам наистина, че резултата от нашата работа ще е, се отрази в е, бъдеще. Искам да обърна внимание на господин Ван Ромпой най-вече. Мисля, че той ще разбере всъщност е, защо го казвам. Европейския семестър се оповава на шесто пакета, а пък двойния пакет в момента вече се, се очертава. Сега във връзка с оценката на националните бюджети, например в такива държави, като федералните държави, като Белгия, например, сигурно знаете, че сроковете са прекалено трудни, защото се налагат предоговаряния с съответните федерални е, структури. За това исках да привлека вниманието ви върху тези непосилни за нас срокове. Сега във връзка с първия доклад, е, публикуван от комисията на 14 февруари по механизма за предупреждение, с цел да се идентифицират макроекономическите рискове, възможно най-рано в отделните държави членки, ние намираме, че е много странно, за разлика именно от регламента, върху който се оповава този доклад, тук се говори само за конкурентоспособност и разходи, а не се говори никога за фактори като е, научно-изследователска дейност или енергетика, а, а това са сектори с над 400 милиарда евро и не се говори изобщо за микрофинансово положение. Всичко това е останало в страни от доклада, а се знае много добре, че социалните измерения, безработицата, всичко това също може да бъде източник за макроекономически дисбаланс. Същото въжи и за бедността. Освен това, ние като парламентаристи съжаляваме, че въпреки, че имаше тържествено ангажиране е, от страна на Европейската комисия, се отказва сега да се регистрират държави с е, излишък и съответно прага се е повдигнал наистина само и само, за да може една голяма държава да не влезе в съответния сектор. Освен това, искам да ви обърна внимание върху следното. Е, безпокойството по начина по който европейския семестър се развива. Отначало ставаше въпрос за осъществяване на годишния обзор на растежа, който се основаваше на стратегията е- Европа 2020. А сега виждаме че въпреки обявеното от Европейската комисия, трябва да се признае, че няма никаква следа от е, техните обяви. Става въпрос за показатели за економическото развитие в държавните членки, но промишлеността изобщо не се появява в последния годишен обзор за растежа. Комисията говореше за ефективно използване на ресурси още от тази година, обаче всичко това изобщо не е осъществено. Същото въжи и за другите е, основни инициативи, като борбата с е, бедността, разбира се. И подобно разбитие е силно обезпокоително, ако искаме наистина да постигнем глобален подход за да се предприемат мерки, които да не се ограничават само до стерилността на силните економии. Благодаря. Благодаря, госпожо. Сега последния оратор Салвадор Гарига от парламентарната комисия по бюджети. Президенте, voy a intentar dar otro enfoque distinto. Благодаря, господин председател. Искам да поставя ударението на малко по-различно място, ако нямате нищо против. Аз съм от Комисията по бюджети на Европейския парламент. Идеята за това европейско полугодие, идеята да се прехвърлят правомощия на комисията относно националните бюджети е интересна. Има връзки между европейския бюджет и националните бюджети и те трябва да са обект на тясна координация. 85% от европейския бюджет се изразходва в държавите членки, а европейския бюджет пък се финансира от националните вноски. Проблема е, че бюджетният цикъл на парламента започва през април, май, и приключваме през ноември с помирителната процедура във връзка с бюджета. Знаете, че имаме 27 национални бюджета и 28 бюджета на Европейския съюз. Е, всички тези бюджети и техните е, цикли трябва да бъдат координирани така, че да съвпадат с е, европейското полугодие. Би трябвало да има европейска добавена стойност във връзка с изразходването на бюджета и съм сигурен, че членовете на националните комисии по бюджети ще се съгласят с мен. Това е посланието, което ще отправим към председателите Ван Ромпо и Барозо. Имаме нужда от това европейско полугодие, за да имаме възможност да отразим по-добре приоритетите на националните бюджети. Европейския бюджет трябва да отразява по-добре националните бюджетни приоритети. Обратното също е валидно, между другото. Благодаря. Господин председател на съвета. Е, меши... Благодаря, господин председателю. Изслушах внимателно отделните въпроси, но всъщност работата ми е лесна, защото или трябва да се позова на диалог между националните парламенти и Европейския парламент или трябва да се обърна към Европейската комисия. Не винаги задачите са ми толкова лесни, но в случая, като изслушах тези първи три въпроса, все пак имам няколко бележки по тях. Първо, член 13 от новия договор който вие ще дискутирате и ще трябва да ратифицирате. Член 13 остава напълно отворен по отношение на начина, по който националните парламенти и Европейския парламент ще организират консултациите си. И това е съвсем съзнателно. Не на наше равнище, не на равнището на тези, които носят отговорността за текста на този договор, трябва да се решава начина по който тази консултация и това сътрудничество ще се провежда. Факта обаче, че ние признаваме, че това сътрудничество е много важно по всички причини, които бяха посочени. Взаимозависимостта. Че значи факта, че ние говорим за тази координация е политически факт сам по себе си. Така че вие ще трябва да се организирате по най-подходящия начин, за да можете наистина да допринесете добре е, за работата на парламентарните е, инстанции. Втората ми бележка във връзка с е, независимите пътища или някакви автономни фактори при изработването на определени параметри. Председателя на комисията сигурно ще каже нещо, е, но е ясно, че той не работи в някакъв вакуум. Когато комисията определя, например, структурен бюджет, то това се прави, като се чете, слуша, проучва всичко това, което е правено по съответното понятие, което наистина е сложно и в крайна сметка така се стига до предложение. И мисля, че е, това се дължи на прозрачността, но нека да кажем също и на, на, на някакво желание нещата да станат достъпни за всички. И за това се определя точна цифра – ако оставим нещата без пояснения, без да се разнищи определеното понятие и ако се оставят нещата само на Европейската комисия, мисля, че наистина дискусиите ще продължат е, е, безкрайно. Разбира се, че се работи с много научни институти и съответно се стига до някакво определение на понятието. Вече се работи после с това понятие. Сега, е, госпожо, знам, че Белгия наистина е сложна държава, но не е единствената сложна държава. Има доста е, федерирани държави в Европейския съюз Германия, Австрия, Белгия, Испания, до някъде и други държави. Така че е, времевия график, разбира се, той е общ. Но, например, тази година Европейската комисия започна много рано с годишния обзор за растежа. Започна през ноември. Така че е, подготовката можеше да стане наистина на време. И това ще улесни нещата. Знам, разбира се, че в е, някои държави правителство се създаде доста късно. Но все пак, при един нормален цикъл, още от ноември може човек да се подготви, за да може през април националните е, планове за реформи да, да, да започнат, дори и при доста сложна структура и при федерална структура на държавата. Сега във връзка с бележката по конкурентоспособността. Винаги става въпрос за деликатен избор. Кой е правилният показател? Искам само да ви обърна внимание, че една държава, която вие познавате, пък аз познавам още по-добре, има закон за конкурентоспособността и този закон избира параметър. Не случайно този параметър е същия, какъвто е в процедурата, която ви предлагаме и която Европейския парламент е гласувал. Това не е единствения показател и нека да ви дам пример. В доклада на комисията от 13 февруари се говори за проблеми, свързани с конкретно способността, но не се съсредоточавате единствено върху заплатите. Сега няма да цитирам държавите, но, например, има една голяма държава, в която се говори за загуба на конкретно способност, дължаща се на липса на иновации. И ще ви цитирам само този пример че това понятие е конкретно способност е, разбира се, понятие в таблицата от показатели. Става въпрос за понятие, съсредоточаващ се върху нещо съвсем определено, което се открива също и в бългийското законодателство, но в общата оценка на износа, например, се отчитат и други параметри, които са по-качествени и които не се отнасят само до разходите по конкурентоспособността, но също така и а, по себестойността на продукцията. Ето това са няколкото бележки по зададените въпроси. По последния въпрос, но той също се отнася до сферата на действие на комисията – националните бюджети на парламентите и бюджета на Европейския парламент са много различни бюджети. Председателя на комисията би могъл да го обясни по-добре от мен. Всъщност, европейския бюджет е инвестиционен бюджет голямата си част. Разбира се, в частта финансиране има много голям принос от страна на държавите членки – някои дори считат, че е прекалено голям този принос и че трябва всичко това да се промени чрез собствена данъчна политика. Но сега нека да говорим за разходите. В частта разходи става въпрос основно за инвестиции. Докато националните бюджети са от съвсем друго естество – в някои държави членки 40-50% от е, този бюджет е, е съставен от разходи, от трансфери или от потребление. Така че всъщност не могат да се сравняват тези две бюджетни процедури, защото са различни. Включително и с оглед на е, обем, на размер, защото в европейския бюджет имате 1% от е, европейското БВП, да го наречем така, а средната стойност на публичния разход на държавите членки в процент от БВП на всяка държава членка е 50%. Значи, виждате, че става въпрос за съвсем е, е, различни количествени е, измерения. Ето това е много голямата разлика между количествената тежест – съответно в националните бюджети и в европейския бюджет. Но изключително и качествено европейския бюджет е от съвсем друго естество в сравнение с националните бюджети. Така че е, не е чак толкова важно наистина е, календара на бюджетните процедури е, да бъде хармонизиран на всяк... между двете процедури заради тези разлики. Ето това са моите бележки по трите въпроса, които бяха зададени, но повтарям, председателя на комисията сигурно е на по-правилното място от гледна точка на неговите правомощия, за да отговори на тези три първи въпроса. Благодаря ви. Très bien, merci, monsieur. Благодаря, господин председател на Европейския съвет. Ще ви освободим сега и ви благодарим за вашето участие. Благодарим ви за отговорите. Сега ви предлагам да продължим. И председателя Баросо ще отговори после на всички въпроси. Така че нека да продължим. Но продължавайте да бъдете кратки, при изказването си. Това ще позволи наистина на повече хора да участват в дебата. Давам думата на председателя на финансовата комисия на парламента в Финландия. Извинявайте, ако не произнесах добре името ви. Е, Благодаря, господин председател. Когато се създаде еврото и се подписа пакта за растеж и стабилност, казахме, че е много важно да се спазва това споразумение, за да се спаси еврото. Ако това не стане, ще имаме сериозни проблеми. Споразумението не беше зачетено, ето защо стигнахме до кризата с суверения дълг, ето защо въобще водим такива разговори в момента. Не спазвайки пакта за растеж и стабилност, ние не спазваме върховенството на закона в Европейския съюз. Сега комисията предлага така наречения пакет от 6 мерки, за да се въведе фискална дисциплина. Предложението е добро, но то е много сложно. И си мисля, че година-две е, след неговото въвеждане ще се окажем в съда и този период ще се окаже пагубен, тъй като пазарите взимат решения за секунди или най-много за един-два дена. Всички мерки трябва да са прости и ефикасни. Нека да попитам следното. Тъй като много страни искат да се присъединят към еврото. Ако три години нарушавате разправите на пакта за растеж и стабилност, нямате никакъв шанс да влезете в еврозоната. И тогава няма конфликт между националните парламенти и Европейския съюз. Страните знаят, ако три години нарушават, край, до тук. Ако обаче една страна е вътре, как ще гарантираме, че тя ще спазва правилата? Не може ли да въведем нещо подобно и за страните, които са вътре? Трябва да помним факта, че ако не се лъжа, от всички държави членки е, на еврозоната, единствено Финландия е спазила всички критерии за добро управление още от самото начало. Дори и Финландия имаше период, в който не ги е спазила – Да, сигурно сте прав като председател на комисията. Сега, оставаме в Скандинавия с отличните ученици. И сега даваме думата на председател на шведския парламент, госпожа Елизабет Свансон. Заповядайте, госпожо. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Европейския парламент за това, че организира този дебат тези два дни. Той е важен. Ще направя няколко коментар относно кризата на доверието, на която ставаме свидетели в момента. Това е криза не само по отношение на задлъжнялостта, а по отношение на доверието. Така че ние трябва да имаме като приоритет възстановяването на доверието в нашите економики в цялото европейско сътрудничество. Доверието е много важно за действието на нашите економики. Доверие се изгражда обаче само ако успеем да приложим на практика онова, за което сме се договорили. Например, тези пакети от 6 и 2 законодателни мерки. Трябва да създадем възможност за установяване на стабилни финанси във всички държави, независимо дали те са част от еврозоната или не. И естествено, това трябва да се прави, като се отчита и суверенитета на националните парламенти. Господин председател, всички искаме да има растеж в Европа, да гледаме напред в бъдещето, но в същото време аз се притеснявам, че днес чуваме много коментари от рода на това, защо има такава експанзивна финансова политика. Ние може да стимулираме нашите економики само ако има стабилни, здрави финанси. Много е просто. Ако има една рана, която кърви, първо трябва да се спре кръвотечението, после да се превърже раната и след това да се прави всичко останало. Ето защо така се действа и с финансовата политика. Може да боли от тези мерки, но те трябва да се приложат. Много е важно да се гарантира, че ще функционира и вътрешния пазар. Тук има огромен потенциал, който не е свързан с огромни експанзивни мерки. Така че тук трябва да се постави е, ударението и да се е, стимулират по някакъв начин държавите членки, за да се стигне до растеж. Няма абсолютно никакъв друг път. Искам да видя какво смятате. Е, много благодаря, госпожо. Сега давам думата на господин Алехандро Серкас, член на Комисията по заетостта на Европейския парламент, координатор от социалистическата група. Благодаря, господин председател, господин председател на комисията. Ще говоря за социалното измерение на мерките, за работните места, както и за това как в дългосрочен и краткосрочен план можем да извършваме планиране. Това са важни теми, тъй като са свързани с очаквания от страна на гражданите. Показаното от господин Ван Ромпой, мога да заявя, че един европейски гражданин трябва да осъзнаем баланса между економическата политика и нейното социално въздействие. Това е една много важна връзка. Надявам се върху нея да се постави ударението и на срещата на съвета през пролетта. Надявам се, че ще се постигне по-добър баланс между социалното измерение и економическата политика защото трябва да се вземат предвид потребностите на гражданите, най-вече когато се предприемат мерки по отношение на заетостта и заетостта сред младежите. В противен случай посланието ни никога няма да бъде разбрано от гражданите. Европейският парламент ще изложи своето становище на срещата на съвета през пролета ще бъдем изслушани много внимателно, тъй като проблемите с безработицата и безработица сред младежите в Европа са много драматични. И те имат своето отражение и своята връзка с други проблеми, които обсъждаме в контекста на финансовата криза. Важно е да предприемем мерки за справяне с кризата, но също толкова важно е да предприемем и действия за осигуряване на работни места на милиони младежи в Европа. Не бива да забравяме и перспективата в стратегически план, а именно прилагането на стратегията Европа до 2020 година. Не бива да изпускаме от поглед тази стратегия и когато планираме краткосрочните си действия трябва да мислим в дългосрочен план, в противен случай няма да постигнем успех. Не се стремим към създаването на повече, но нискокачествени работни места, а към създаването на повече и висококачествени работни места. Благодаря, колега. Сега давам думата на представителя на Камера на, Камерата на лордовете. I, I Благодаря, господин председател. Мисля, че е важно откровено да изложа мнението си на едно толкова важно събитие. Ще бъда кратък. Както господин Ван Ромпой, така и господин Барозо говориха за демокрация. Двамата господа говориха също така и за демократична легитимност. Но трябва да изтъкна, че Именно демокрацията и демократичната легитимност са сред основните източници на загриженост за британския парламент. В камерата на общините в британския парламент се провежда проучване на пакта на 25-те и според нас този пакт, това споразумение е в нарушение именно на демократичните принципи – Когато работим по въпроси, свързани с данъчното облагане и разходването на средства, то гражданите и избирателите трябва да вземат окончателните решения въз основа на националните политики. Постоянно повтаряте мантрата за повече Европа, за укрепване на европейските правомощия но напълно ясно е за всички, като се има предвид настоящата криза в Европа, че реалният проблем се състои в липсата на демократична легитимност, в незачитането на решенията на националните парламенти. Нека в заключение да кажа, че въпросът за националната идентичност въпросът за вземането на решения на национално равнище не са абстрактни въпроси. Това са области на практичното прилагане на свободното право на избирателите, правото им да изберат управлението, което желаят. Повече Европа, според мен, ще доведе до повече проблеми. Казвам това като човек, чийто баща бе убит в последната световна война. Като човек, чийто баща се е стремил към свобода, трябва да предоставим повече свободи за отделните избиратели. Трябва да им дадем възможност да изразят своята воля в рамките на всеобщи избори. Това не са някакви абстрактни въпроси. Става дума за съвсем практически проблеми. Сключването на споразумения, на пактове, като тези, за които говорихте, трябва да бъде предоговорено. Тези споразумения трябва да бъдат предоговорени, за да се възстановят демократичните права на гражданите, права, които им бяха отнети. Благодаря, уважаеми колега. Сега председателя Барозо ще говори по същество, но мисля, че вие сте удовлетворен от това, че вие тук участвате в седание е, с хора, които наистина имат демократична легитимност, защото са избрани от техните избиратели. За съжаление, вашия семейен траур сигурно може да се е, да въжи за почти всички сред нас. И именно за да не познаваме вече подобен траур, се опитваме да градим Европа. Благодаря. Давам думата на господин Атанасио от Гръцкия парламент. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Искам да направя някои бележки. Първо, едно възражение. Разбирам, че не трябва да се възразява срещу основните цели на новия пакт. Разбирам, че този пакт е много важен за Европейския съюз, за страните от еврозоната. Те трябва да се борят с свръхдефицита, с свръхзадлъжнялостта. Проблема обаче е, че сме изправени пред проект, нов проект, който не е популярен. И няма и как да е популярен, защото в настоящия момент трябва да се борим с задлъжнялостта, но това означава, че трябва да намерим и решение срещу рецесията. В много южни европейски страни сме изправени пред жестока рецесия, която разрушава живота на хората и ние нямаме решение на проблема. Това е основният въпрос. Това е основната тема в тази стратегическа инициатива на комисията и на Съюза. И ето защо този проект не е толкова популярен. Той е технически проект, технически по своя характер и добър в тази връзка, но това не е политически проект. И няма как да е добър политически проект, защото няма как да оказваме натиск върху германците постоянно да плащат и да правят нещо, което не им се нрави. Да поемат финансово бреме. Разбирам, че трябва да има някакъв вид бюджетна дисциплина, но няма тук отговор на това какво да правим с социалната държава, какво да правим с социалната закрила. Ние нямаме общи стандарти за социална защита в Европейския съюз. Това е проблем. Разбирам, че трябва да има някакъв вид общи принципи и стандарти за социалната защита – не само в Европа, но и в еврозоната. Без нещо подобно няма как да представим едно жизненеспособно решение на нашите граждани. Давам думата на господин Клейна, представител на Полския парламент. Panie Przewodniczący, Господин председател, госпожи и господа. Миналата година Полша регистрира добри показатели, 4% економически растеж. Тази година също има добри прогнози и ето защо ние в момента правим и допълнителни реформи, макар и те да не са много безболезнени. Говоря тук за пенсионна реформа, например – е, реформа на публичните финанси. Тези реформи за нас са необходими дори и да имаме добър економически растеж, е, защото не искаме да има такава криза за в бъдещето, защо подкрепяме европейското полугодие и неговите цели за управляване на европейската економика като цяло. Ние смятаме, че полугодието ще е полезно от гледна точка на бюджетната координация. Всички държави членки в момента осъзнават пред какви проблеми са изправени другите държави членки от ЕС. Благодарение на този семестър можем да обменяме позиции, гледни точки и всички решения, които се взимат в страни като Полша, например, са открити за всички по своя характер. Европейското полугодие дава по-голяма възможност на националните парламенти да участват в диалога на ранен етап. Когато държавите членки работят заедно, това е нещо добро, положително. Националните парламенти взимат решение относно националните бюджети. В Европейския съюз трябва да установим равновесие между макроекономическите политики и фискалните политики. Трябва да можем да създаваме растеж и работни места, колегите вече го подчертаха, но в същото време трябва да има стабилност в публичните финанси на държавите членки. В една идеална ситуация в националните бюджети има винаги баланс между приходната и разходната страна. Ето защо държавите членки би трябвало да предприемат съответните мерки в тази връзка. Полша вярва в консолидацията на обществените финанси и в ускоряването на реформите. Важна е скоростта, обаче. Скоростта, характера на реформите трябва да се пригодят спрямо спецификата на отделните държави членки, за да не се убие растежа. Ето защо, когато се определят целите за държавите членки, когато се определят техните постижения, трябва да има е, отчитане на, на спецификата. Не може да има универсален подход. Не може да има нещо като карта за действие. Всяка програма трябва да се създава така, че тя да отчита обстоятелствата в всяка една от държавите. Ние смятаме, че законодателството в държавите членки трябва да съдържа механизми с цел Зачитането на разпоредбите от пакта за растеж и стабилност. Особено важно е да се наблегне на превенцията, а тя е заложена в този пакт, за да се избегнат такива кризи за бъдеще, за да се насърчи и растежа, както е очертано в стратегията ЕС 2020. Полша не е част от еврозоната, но турбуленцията в еврозоната се усеща в нашата страна, така че трябва да има по-стрикни правила в еврозоната и не само там, в целия Европейски съюз. И се в края на този, тази поредица представител на економическата комисия от Европарламента. Благодаря, господин председателю. Въпрос към председателя на комисията. В страните, в които бюджетното консолидиране е успяло и са тези, които успяха да променят курса си. А ние знаем много добре, че в еврозоната това е невъзможно, защото става въпрос за една валута. Така че структурните промени в крайна сметка могат да доведат само до отрицателни последици, защото ако всички държави снижат заплатите си, търсенето вътре в Европа съответно ще намалее и без търсене самите инвестиции до някъде с обратен ефект на, на, на ускоряването ще пострадат. А ние знаем много добре, че днес всичко се разиграва а, на терена на инвестициите. И за това бюджетната политика може да има решаваща роля чрез промяна на курса, но това не може да се случи при нас. Това е проблема. И сега в европейския семестър, който дискутираме днес, поне така както е тръгнал, а, сме изправени пред риск от ограничаване на бюджетните политики на общностно равнище. Господин Ван Ромпой ни припомни преди малко, че имаме наистина европейски инвестиционен бюджет, но той е 1% е, от европейското БВП. И ако разгледаме инвестиционните бюджети на основните е, двигатели и държави е, в Европа, става въпрос за 3 до 5%. Сега тук не ви говоря за други бюджети, освен за инвестиционния бюджет. И това е моя въпрос и моля този въпрос да се разгледа след време, когато Европа ще е в пълна рецесия, защото се предвидено вече, че Европа ще е в много трудна конюнктура в еврозоната. Та, става въпрос за предложението да се изключи от публичния дефицит инвестиционния бюджет за да може наистина да овладеем разноските и да е, възстановим економиката. Благодаря. Господин председател на комисията, имате работа. Много благодаря за всички въпроси. Виждам, че не само Европейския парламент, но и националните парламенти са тук и това за мен е привилегия. На мен ми харесва това, защото на 29 години аз бях избран в моя национален парламент и по време на всички избори съм бил избиран. И за това ми харесва политическия дебат. Господин Ван Ропой вече отговори на някои от въпросите, но я ще направя коментари. Госпожа Геркенс, вие се позовахте на някои много важни аспекти. Мога да ви уверя, че те ще се включат в препоръките ни по държави. Всеки път, когато правим анализ на растежа, не става въпрос за това да повтаряме цялата поредица, целият набор от показатели. И мисля, че това е ясно. Ние разполагаме с стратегия за растеж и това е стратегията 2020. Но не може всеки път, когато излиза документ на комисията, ние да повтаряме целият каталог, целият набор. Какво това, което казахте за промишлеността, за ефективността, за ресурсите, за борбата с бедността. Всичко това е включено в стратегията 2020 и нека да го кажа, за някои от тях ни беше много трудно, защото сега става въпрос за политически дебат, нека да го кажем. Много правителства казваха, никога няма да приемем подобни цели за борба с бедността, например, на европейско равнище поради принципа за субсидиарност. В крайна сметка не Европа трябвало да се бори с бедността. И на мен ми се наложи да се боря в Европейския съвет, за да можем да постигнем консенсус. Така че между нашите, сред нашите цели да се включи борбата с бедността или пък всичко свързано с научно-развойната дейност. Всичко това защо го казвам? За да е ясно, че всички тези инициативи, всички тези програми от стратегията са неделима част от нашата европейска политика. Сега в годищия обзор на растежа, вярно, че сме се съсредоточили върху някои от тях, по някои аспекти. А сега вече чакаме процеса на диалог с държавите членки и след това ще формулираме препоръки на национално равнище – и съм убеден, че тези безпокойства, които вие изказахте, на практика всички ще бъдат успокоени. Впрочем, по въпроса за промишлеността ще кажа, че тя ще е включена защото така ли, че ще говорим за разноските, себестойността на продукцията тогава, когато разглеждаме проблема с дела на всяка държава членка в износа на Съюза. И също така, когато говорим за кредитите за частния сектор. Ние много сериозно внимание сме обърнали на тези въпрос. Особено когато това, става въпрос за това, което наричаме кредит кеш. Сега по, по въпроса за независимостта. Това е чувствителна тема. Много широко се обсъди в Европейския съвет, както и в еврозоната след това, на кого да поверим задачата за извършване на анализа, на надзора и на реализацията. И според мен съвсем правомерно беше заключението на държавите членки тази задача да се повери на комисията, защото именно комисията е независима от държавите членки. Ако сега, всеки път, когато имаме проблем, започваме да създаваме нова институция, мога да ви кажа, че е, наистина е, ще се окажем пред една изключително осложнена и е, неясна система. Някои от вас вече са го казвали справо. Така че Европейската комисия си е, отговаря за тази задача според договора на Европейския съюз трябва да се спази това, което държавите членки са решили да въведат в договора. И именно комисията трябва да осигури това спазване. Сега за това имаме и Европейския парламент, който е пряко избран, съответно с демократична легитимност. Ще се върна по-късно на този въпрос. За това разполагаме с независима Европейска Централна банка. За това разполагаме с независим съд на Европейския съюз. Понякога имам усещането, че някой наистина не обича факта, не му харесва факта, че има независима европейска институция. Сигурно не сте вие. И някой обаче предпочита да се създават нови институции и по този начин да се въведе още повече сложност и още повече обърканост в една система, която е, е и без това сложна. И така, създадените европейски институции всички са създадени от договори, чрез гласуване с единодушие от държавите членки – по демократичен принцип, по принципа на демократичната представителност. И сега ще премина към английски. Колегата от Финландия направи едно много провокиращо предложение, както каза и моят колега Лен Ламасор. А именно тези държави, които в продължение на три последователни години не спазват пакта за стабилност и растеж, да излязат от еврозоната. бе одобрен така нареченият фискален пакт. Този пакт предвижда строги правила за държавите членки на еврозоната. Тези правила въжат не само за всичките 17 членове на еврозоната, но и за държавите извън нея, с изключение на една-две държави, които отказаха да се присъединят към фискалния пакт. В един идеален случай, например, ако обсъждахме теоретично такава възможност за излизане от еврозоната, то тя би била осъществима. Но това би било възможно единствено теоретично. А вие, предполагам, сте прагматичен политик и знаете, че няма да е възможно да се приложи такава мярка. Тя няма да може да се приложи, тъй като за целта ще трябва да се преразгледат договорите. Знаете колко трудно се взема такова решение. Ето защо държавите членки решиха да не се изменят учредителните договори, а да се използват максимално ефективно вече съществуващите заложени в европейското законодателство инструменти показаното от шведската колега. Мисля, че коментарът ви бе много точен, а именно как можем да задълбочим изграждането на единия вътрешен пазар, да премахнем ограниченията върху растежа и същевременно да постигнем устойчиви публични финанси. Липсата на устойчиви публични финанси води до загуба на доверие в Европейския съюз. А без Тоест, без публи... устойчиви публични финанси няма да можем да се ползваме с доверие за мерките си. С други думи, трябва да решим как да намалим размера на публичния дълг, как да повишим неговата устойчивост. Това е един много труден въпрос, не само от политическа гледна точка. Амортизирането на дълга, намаляването на размера на дълга има и много тежки социални последици и ето, в тази област трябва да се включат и националните институции. На неофициалния Европейски съвет правителствените ръководители поеха категоричен ангажимент за ускоряване на мерките по изграждане на единния вътрешен пазар. Имам вече 8 годишен опит в качеството си на председател на комисията и мога да ви кажа, че без комисията нямаше да съществува единен вътрешен пазар. Защо? Защото държавите членки обикновено са склонни да налагат правила на други държави, без самите те да ги спазват. Съществува реален риск от прехвърляне на политически компетенции на национално ниво, така нареченото ренационализиране на политиките, ако не се въведат компетенции на общо европейско равнище. През изминалите години имаше натиск за подобно ренационализиране на политиките в много области. Ето защо трябва да се прехвърлят компетенции на европейско равнище, да се създадат силни европейски институции. Комисията е готова да образува производства за установяване на нарушения на договорите, както срещу по-малки, така и срещу по-големи, по-силни държави. Преди време образувахме производство за нарушение на законодателството на Европейския съюз в областта на услугите в един и същи ден по отношение на Германия и на Гърция. Искам да ми цитирате друга институция, която проявява същата безпристрастност, каквато проявява и комисията по отношение на налагането на такива мерки. Показаното от господин Серкас за заетостта. Мисля, че по принцип сте прав, като казвате, че обикновенно се обръща по-голямо внимание на финансовия аспект, а не на въпросите свързани с заетостта. Ще ви дам добър пример за това. През 2009 година предложих на държавните и правителствени ръководители да се проведе среща на върха по въпросите на заетостта. Те не приеха това мое предложение, защото по това време, по времето на чешкото председателство, въпросът все още не беше належащ. И така в Прага със съдействието на чешкия министър-председател организирахме среща с участието на шведския и испанския министър-председател. Или по-точно, искахме да организираме такава среща, но тя не се осъществи, защото въпросът със заетостта не бе належащ. На последния съвет изложих някои от инициативите ни в областта на заетостта, като например мобилизирането на средства по европейските социални фондове, поне за онези 8 държави, които изпитват особено сериозни проблеми с заетостта. В момента в комисията поставяме ударението върху заетостта, защото сме убедени, че мерките в областта на заетостта трябва да заемат подобаващото си място в общия контекст на макроекономическите мерки и на макроекономическия анализ. Нека ви кажа нещо много интересно, то е особено интересно за вас като представители на националните парламенти. Председателят Ван Ромпой и аз получихме писмо, подписано от 20 правителствени ръководители. В това писмо се предлагат мерки за растеж. Мисля, че то е особено важно, но нито веднъж в него не се упоменава стратегията Европа до 2020 година. Не ви ли се струва странно това? То ме връща на нещо, което казах преди малко, а именно че има пълно несъответствие между решенията, които се вземат в Брюксел и Страсбург и разискванията, които се водят в държавите членки. Ето защо мисля, че действията на парламентаристите на национално ниво са от особено голямо значение. Не можем да постигнем осезаеми резултати от една стратегия, която, подчертавам, бе приета единодушно от всички правителствени и държавни ръководители на Европейския съюз, ако на ниво изпълнение или по-точно на ниво комуникация не се полагат съвместни усилия. Прилагането на тази стратегия изисква активна ангажираност не само от страна на европейските институции, но и от страна на държавите членки, например в лицето на социалните партньори. Бяха направени някои бележки за механизма за ранно предупреждение. Този механизъм се основава на таблица с основни показатели за економическото развитие, която бе обсъдена подробно на ниво комисия и съвет. Тази таблица с показатели е само средство за извършването на анализ. Нямаме претенции, че тя ще залегне в основата на всичките ни действия но сега поне разполагаме с инструмент за извършване на анализ. По коментарите за Германия. В доклада за механизма за ранно предупреждение посочваме, че през 2012 година ще направим анализ на въздействието върху останалите страни което оказват държави с излишъци по текущата си сметка. Германия е една от тези държави. Трябва да отбележим, че тя внесе основен принос за постигането на успеха в рамките на европейския проект. Защо? Защото преди време Германия проведе някои реформи, които и предоставиха конкурентно предимство. Ето защо трябва на европейско равнище да се спрем върху въпроса за конкурентоспособността. Трябва да помислим как да увеличим конкурентоспособността на страните от Европейския съюз спрямо други държави. Бе поставен въпрос за Гърция, за проблема с популярните и непопулярните реформи. Съгласен съм, че се провеждат изключително тежки реформи и то не само в Гърция. Този проблем може да бъде решен единствено чрез укрепване на водещата роля на политиците, както на национално ниво, така и на ниво Европейски съюз. За да поемат водеща роля, тези политици трябва да кажат истината на гражданите и да им предложат альтернативи. Вие като политици знаете, че политиката се свежда до намирането на альтернативи. А какви са альтернативите? Една от альтернативите е да се запази настоящото високо ниво на дълга. Друга възможност е да се предоставят финансови стимули на онези държави, които са в изключително тежко финансово положение. Но не това е решението. Решението е да се извърши интелигентна фискална консолидация, т.е. консолидация, която е обвързана и с мерки за насърчаване на растеж. Някои от вас говориха за обвързването на националните бюджети с бюджета на Европейския съюз. Това според мен е много важно – защото на европейско ниво в момента не разполагаме с достатъчно инструменти за допълване на мерките, които се прилагат на национално ниво. Няма и достатъчни инструменти за обвързване на мерките, които се предприемат в момента с инвестиции. Напълно съм съгласен, че трябва да се направят инвестиции но много държави, които в момента са в сериозни затруднения, нямат възможност за инвестиции. Трябва да се намерят подходящи и източници за инвестиции. Една от възможностите е въвеждането на така наречените проектни облигации. Това е само една альтернатива. Има и други възможности за мобилизирането на средства от частния сектор, средства за инвестиции в инфраструктура, която може да се окаже печеливша в средносрочен и дългосрочен план. Показаното от полския колега, благодаря ви за подкрепата. Мисля, че Полша осъзнава колко е важен процесът, който се провежда в момента. Трябва да отбележим, че Полша е и пример за успех за успеха на мерките приложени през изминалите години. Няма да се спирам конкретно върху отделни държави. Ще кажа само, че в индивидуалните си препоръки към отделни държави ще се спрем върху индивидуалното положение в съответните страни. Ще отчетем загрижеността на отделни държави, в това число и във връзка с социалната справедливост на доста от реформите. Според мен това е един много важен въпрос. Почитаемият представител на британския парламент, господин Кеш, повдигна основен въпрос – въпроса за демократичната легитимност. Ще бъда откровен. Този въпрос е свързан и с Европейския парламент. Европейският парламент е демократична институция – Аз не се съмнявам в това, тъй като Европейският парламент е пряко избран от европейските граждани. Европейската комисия е подотчетна на парламента. Аз бях избран за председател на комисията от Европейския парламент. Преди това съм заемал високи политически длъжности в моята страна. Мога да ви кажа, че Системата на европейско равнище не е толкова по-различна от националните системи. Мога да ви кажа, че дори е по-трудно да бъдеш избран за председател на Европейската комисия, отколкото за министър-председател на държава членка. Проблемът или по-точно аргументът за демократичната легитимност на Европейския парламент се състои в това, че той избира председателя на комисията. Добре, чрез таен вод, срещу което може да възразите. Именно британската политика, британската политическа традиция ни направи един голям подарък. Това е подаръкът на представителната демокрация. На ниво Европейски съюз се прилага представителната демокрация. Членовете на Европейския парламент се избират пряко от европейските граждани, а Европейската комисия е подотчетна на парламента. Разбира се, европейската демокрация не може да се сравни едно към едно с националните демокрации. Европейската демокрация е процес. Ако във времена на глобализация не можем да установим добра система на координация, на диалог между европейското равнище и националното равнище, то ще се изправим пред реална загуба на суверенитет. суверенитет загуба на суверенитет, спрямо пазарите. Ще се подчиним изцяло на пазарите. Във времена на глобализация Не можем да се лъжем, не можем да смятаме, че дори и най-големите държави членки могат да се състезават с играчи на световната сцена, като Съединените щати или Китай. За да могат те да се конкурират с тях, трябва да работят заедно с всички държави членки. В уводните си думи казах, че националните парламенти разполагат с пълно право на осмотрение. Те имат последната дума по отношение на националните бюджети. Но с правомощия трябва да разполага и Европейският съюз, за да можем да достигнем до добри решения решения на проблемите на всеки един гражданин тук в Европейския съюз. Мисля, че това е в основата на демокрацията, то е и в защита на достоинството на всеки един гражданин. Merci мерси Благодаря ви много, господин председател, Благодаря, уважаеми колега. Искам да допълня отговора на съвсем първия въпрос от председателя Марини, той мисля, че излезе от залата, но този въпрос е важен според мен за всички. А, ето го, председателя Марини. Отговарям на първия въпрос. Допълвам отговорите. Защо се събираме тук? Каква ви е идеята? Дали просто тук да отчетем вече взетите решения, дали просто за да получим сведения, дали е техническо заседание. Идеята е прозрачна и проста. Идеята е действително да обменим информацията, с която разполагаме по състоянието на европейската економика, състоянието на нашите национални економики и е, данни по нашите е, политически проекти. И както отговориха двамата председатели, аз бих казал, да, действително, както и вие всъщност, председателю Марини го предлагате, да се опитаме да работим възоснова на общи референции. Нашите економики са толкова тясно свързани ни с други, че не можем да си позволяваме, когато изработваме националните бюджети, да се основаваме на някакви предварителни оценки, на какви каквато и да било стойност, е, например е, е, лихвен процент на Централна банка или колко струва петрола и така нататък. Имаме нужда просто от този обмен на сведения. И така, както каза и господин Березо, имаме нужда от обмен с европейските институции, които имат общ поглед върху всичко, а пък съответно парламентаристите имат легитимността на избраните от гражданите и съответно имаме нужда да се организира дебата между нас и най-вече, уважаеми колеги от националните парламенти, между вас си. Започнахме това заседание с обмен между Европейския съюз и национални парламенти. Сега ще продължим днес след обед и тази вечер на вечерата и утре сутринта с обмен, който ще се проведе основно помежду ви. Защо? Защото аз лично съм убеден, че ако такъв тип срещи вече съществуваха преди две години, разглеждането на гръцката криза щеше да бъде различно, третирането щеше да бъде различно, защото щеше да има открит публичен диалог един почтен диалог между представителите на гръцкия парламент и парламентаристите от другите държави членки. Убеден съм, че такъв а, вид срещи, ако се беше провел преди няколко месеци, може би и бюджетните въпроси ще да се разгледат по друг начин. Защото всички национални представители можеха да дадат собственото си мнение преди това и може би щяха да подобрят съдържанието на договора и по този начин да улеснят и ратификацията във всички държави членки. Освен това искам да добавя и следния пример. Много от вас говориха за Германия в изказванията си. За съжаление обаче, днес тук никой не представлява Германия, за да говори от името на защитата защото нашите германски приятели работят понеделник и гласуват понеделник и в момента гласуват именно помощта за Гърция. Сега, естествено, няма да им попречим, но добре е наистина нашите германски приятели, но и други, евентуално, разберат, че ако искаме да координираме е, економическите си политики отвъд кризата. И ако искаме наистина да насърчим конкурентоспособността и растежа, всички трябва да положат усилия и не само от бюджетна гледна точка, и всеки в собствената си област, включително, например, в енергетиката, където се взимат някои едностранни решения в някои държави членки, които пък пречат на други държави членки. Ето това е ползата от подобен вид заседания. Уважаеми колеги, имаше още 20 на желаящи да се изкажат. Не можахме да ги включим. Но сега ще се разделим на две работни групи. Тук приятелите на бюджетните, е, бюджетната дисциплина, а отсреща приятелите на растежа и на заетостта. Разбира се, това е карикатура. Разполагате с е, програмата писменно. Комисар Левандовски, комисар Хан ще бъдат тук, ще участват в дебата, но дебата ще се проведе основно между вас. Госпожа Болс ще председателства заседанието тук, а Перваш Бере ще председателства от среща. На всяка една от председателките ще оставя списъка на разочарованите желаящи да се изкажат. Те ще имат приоритет, ако желаят да се изкажат по време на втората част на заседанието. Закривам заседанието.